Сега а, искам да ви обърна вниманието за случай на госпожа Сакидет Мохамад Ячани, осъдена на смърт в Иран, съгласно информацията, която имаме. Върховният съд в Иран а, разглежда случаят Е, случаят и беше е, обсъден на широко в е, световната преса. Апелираме към иранските власти да преразгледат справедливо случаят с госпожа Ашчани. Европейският парламент е против тази присъда, независимо от обвиненията, които се отправят към нея. Благодаря, дами и господа. Имаме протокола от заседанието на 8, от 8 юли.